experten des zweiten panels werden als das Problem der Entwicklung der Verkehrsinfrastruktur und die fehlende първо ще говорим за инфраструктурата, за основните проблеми, за трансфронталните, трансграничните връзки и след това последните трима оратори ще говорят за връзката на транспорта, социалното развитие, устойчивото развитие и конкурентоспособността ще приключим в 18.30, т.е. имате достатъчно време. А, темата е такава, че си заслужава да я обсъждаме. Първо ще чуем за пространствената, геопространствената инициатива на Прибалтийския регион която е свързана с тяхните предизвикателна предизвикателствата, пред които те са изправени. Господин Лихард, имате думата. Благодаря, господин председател. Дами и господа, с голямо удоволствие се изправям днес тук пред вас. Благодаря ви за поканата да ви предоставя преглед на това, което можем да кажем във връзка с предизвикателствата в Прибалтийския регион – Аз се занимавам с, с геопространствено планиране и повече от 30 години наблюдаваме този регион, включително и проблемите свързани с достъпността и свързаността. Въпроси, въпросите тук са по-скоро свързани с инфраструктурата, не само с транспорта. Нашия регион поставя сериозни предизвикателства във връзка с физическата достъпност. Става въпрос за дълги разстояния, отдалеченост и много големи разлики в гъстотата на населението. Всичко това води до определени проблеми с поддържането на тази част от транспорта, за която няма голямо търсене. Ние трябва да имаме и свързаност на дълги инстру... разстояния с периферията, която е свързана с европейските граници. Трябва да включиме северните и източните части, в... трябва да ги свържем с Европейския съюз. Само а, Германия и Западна Полша имат а, директен потенциал за достъпност от гледна точка на земния транспорт. А, по отношение на ЖП транспорт нещата са малко по-добре. По, с страни като Германия, Швеция и Дания. Нещата са малко по-лоши обаче с, по отношение на Южна Полша и Литва и Естония. Авиацията гарантира добра свързаност с, с останалата част от Европа, но тук има проблем. Ако имаме, да речем, изригване на вулкан или стачка, каквато има днес на пилотите. По различен начин е развита свързаността на този регион в Югоизточната част и северо-западната част през последните десетилетия. Единствено подобрен е въздушният транспорт с помощта на добавяне на нови маршрути. ЖП връзките са по-добри с централната част на Финландия и Полша и със Швеция, но това не е валидно за прибалтийските държави. Въпреки, че имаме многомодална достъпност за прибалтийския регион, а все пак цифрите тук са под средното за Европейския съюз за този регион. За съжаление, достъпността чрез ЖП транспорт е най-ниска. Единственото изключение е Германия. Липсват необходимите логистични инфраструктури, липсват големи транспортни терминали, което води до увеличаване на стоеността за превоз на потребителски стоки, води до повече разходи за бизнеса и води до по-високи цени за крайните потребители, което пък създава което пък пречи да създаде конкурентно предимство в а, този регион. Има и ясно линейно съответствие между потенциала за достъпност и регионалното економическо изпълнение, както може да видите на слайда на екрана. Източна Европа, както може да се види, не показва най-добри резултати. ВАСАП направи едно проучване да видим по какъв начин политиката за разработване на ТНТ съответства на подобряване на достъпността. Оказва се, че тази мрежа ТНТ е много важна, но а, липсват и важни транспортни връзки и все още имаме определени места по границите, при които а, имаме задръствания. Също така стана ясно, че финансирането по ТНТ няма да е достатъчно, за да се изпълнят всички предвидени проекти. Проекти е за регионално сътрудничество могат да помогнат на националните инициативи и на инициативите на ТНТ този регион да се превърне в един по-достъпен регион. ВАСАП като заинтересована страна също може да подпомогне сътрудничеството в тази област. През месец септември министрите от групата ВАСАП отново подчертаха колко е важна мрежда ТНТ и също така, че е важно да се разработят основни зелени транспортни коридори. Трябва да се подобри и връзката между ТНТ с регионалните транспортни инфраструктури, за да се а, постигне по-добро териториално сближаване. Благодаря. Аз също искам а, да благодаря на нашия оратор, защото спазихте времето. Много стегнато представихте нещата, а сега ще чуем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 we have to open regional diversity and indigenous development. many places in poland for example in eastern poland do not have such a chance. we have to support balanced urban structures and you have to нямат такава възможност. Трябва да се развиват също и устойчивост на местните ресурси. Що се отнася до достъпността. Ако имаме желание европейските пазари да се отворят за международната конкуренция и устойчивост, трябва да има и глобални връзки, трябва да има устойчиви транспортни и телекомуникационни мрежи и също така географски добре разположени основни е, портали. Трябва да се осигури и достъп до възобновяеми източници на енергия. Развитието или съвместното развитие на съседни райони трябва да се е, развива сътрудничеството на Европа с съседни райони страни и да се търси териториално е, трансгранично развитие, включително и извън границите на Европейския съюз. А що се отнася до регионалното раз... развитие и развитието на местната култура, е, необходимо е да има налична достатъчна инфраструк... достатъчно развита инфраструктура на местно и регионално ниво, защото много по-малки градове не се възползват от възможността да реализират по-широко своята продукция, например. Тук виждате къде са, най, къде са най-тежките условия в източна Европа, вие Карпатия, да речем, може да помогне за увеличаване на капацитета за достъпност. Значи не да се развива само уста изток-запад, но и север-юг. също ви предлагаме и други е, библиографии и е, страници на интернет, където можете да консултирате повече информация даваме включително и сайта на нашия проект. Е, цитирани са всички е, лица и институции, от които сме заимствали идеи. Председателят, благодаря. С това е, преминаваме към следващия оратор. Заповядайте. Secretariat of the Секретарията на Карпатската конвенция е, посвети времето си на темата за оптимизирано използване на транспортната инфраструктура. Добър ден, госпожи и господа. Благодаря много за любезната покана, особено на господин Томаш Пореба, който ни дава възможност да ви представим опита от Карпатите. В е, това изложение бих искал да ви представя какво представлява представляват Карпатите. Те са зеленото бижу на Европа, в допълнение към Алпите. Седем страни а, има а, в Карпатите, пет са държави членки, две не са. Както виждате, а, обхваща много голям регион. А, и Европейската комисия и заинтересованите лица затова посветиха усилията си за е, по-нататъчното развитие на региона на попоречието на река Дунав. Имаме многосекторна конвенция, която се нарича Карпатската конвенция, която предвижда устойчивото развитие на Карпатския регион – а, тя е част от програмите на ООН, седалището е в Виена. Тя полага няколко приоритета в ключови области, които са важни за устойчивото развитие. Това са относимите сектори. Всъщност не става дума за биоразнообразие и защита на околната среда, а става дума за управление на водните ресурси, транспорт, и така нататък. Секретарията подпомага изпълнението на тази програма чрез разработване на политики, приемане на конкретни правила за работа и изпълнението на стратегически проекти, финансирани от Европейския съюз. Що се отнася до транспорта? Тук съм пред ставил една карта за транспортните връзки в Карпатието този регион има голяма наситеност на инфраструктура и това се отразява сериозно на околната среда. Необходимо е не само да се свържи изтока и запада, но също така да се обърне внимание на биоразнообразието, защото съществува риск това междусистемно свързване да бъде изложено на риски и за това се търси баланс между околната среда и устойчивостта, дълготрайното развитие. Страните по конвенцията за Карпатите полагат усилия да се справят с различните предизвикателства – и, и да реч не само за околната среда, но и за туризма. На много места в Карпатите имаме недостъпни райони, така че целта е да се търсят нови решения за туризъм, за лесна подвижност. В какво успяха страните, кои се присъединиха към задължителния протокол за устойчиво развитие на транспорта в Карпатите? Той бе прият от министрите на тези страни през септември месец и е правен инструментариум за устойчиво развитие на транспорта и преноса на пътници взема предвид съответните европейски политики и залага на предпазливия подход в ключови сектори. Тук съм предложил списък с проектите за сътрудничество. По тези точки страните са се договорили да си сътрудничат за сухопътния транспорт, водния транспорт, ЖП транспорта Търсят се не само начини да се ограничи въздействието върху околната среда, но също така да се гарантира мобилността и взаимосвързаността между различните видове транспорт. На корпоративно ниво ние също така изпълняваме редица проекти, като например проекта АКК между Словакия и Австрия, който търси екологичната връзка между Виена и Братислава тя а, се а, състои от а, висока степен на градско развитие и дейности. Търсят се начини да се изградят не само мостове, но и да се интегрират а, а, различните аспекти по изграждането на екологични коридори. На трансевропейско равнище изпълняваме проект, който се нарича Достъп до планината Целта е да се подпомогне мобилността на сайта в интернет. Ще видят какво, видите какво е направено през последните години, как се насърчава екологосъобразната мобилност в Карпатите. Що се отнася до приоритетите в бъдеще, ще наблегна на три от тях. Единият е съвсем очевиден, а именно гарантиране ратификацията на транспортния протокол от по-голям брой страни и също така опити за насърчаване на достъпността в деликатни зони на Карпатите. На следво място, следващия приоритет бе подкрепен от чешкото председателство на Карпатската конвенция това е, е водещ приоритет, посветен най-вече на биоразнообразието и неговото масово навлизане в политиките, така че да бъде гарантирано в бъдеще и да осигури предимства и облаги на населението. Нашето желание е да се изгради една екологосъобразна структура, да се обсъжда на ниво политика, на ниво изпълнение – за да могат да бъдат разработени съответните проекти. Бих искал тук да приключа, като кажа, че нас ни признава Европейския съюз, неговите партньори, държавите членки и Карпатската конвенция е един жизнен механизъм, работещ на регионално равнище който спомага за изпълнението на различни политики, свързани с екологията и биоразнообразието в Карпатите. В този контекст е много важно да подходим от гледна точка на предпазливостта, като насърчава не само развитието, но и обърнем внимание на опазването на околната среда и социалното развитие. Бихме могли така да насърчим едно по-добро разбиране за пътищата за намиране на балансирани решения. Благодаря, председателя. Минаваме към следващото представяне, но преди да чуем въпросите и отговорите, искам да приветствам с добре дошли три групи посетители. Доминик Рикеги е поканил. Имаме група от Северна Франция и втора група посетители, гости, които са 15 преводачи, стъжанти и тях ги приветстваме с добре дошли. Кой ще вземе думата най-напред? Благодаря. Благодаря много, господин председател. Имаше различия в представянето. Представянето на господин Юрек всъщност ни представя една успешна история. Той говори за предизвикателствата, с които са се справили, а, а другите две презентации по-скоро засегнаха проблемите и предизвикателствата. Това, което не разбрах и въпросът ми е отправен към тримата оратора е следния. Дали нещата опират основно до финансови средства или до лицензии, идеи и инфраструктура. Нали можете да разясните малко повече? Защото ние все си мислим, че всичко опира до пари, но в сътрудничеството между прибалтийските държави може да се окаже, че а, имаме проблеми са в самите политики, недостатъци или дупки. Няма как да заобиколим политическия въпрос. Сега имаме проблеми с Европа. А, Европа, а, с, извинявайте, Украина. Украина е част от един проект, така че ще ви помоля да ни кажете малко повече за практическите а, последици от това, какво правите вие като разумни човешки същества или всичко се е превърнало в политически въпрос. Това беше моят коментар и двата въпроса към него. Благодаря. Кой е следващия, който иска да зададе въпроси? Пита председателя Казина Майслер. Благодаря. Господин Ван Декам всъщност зададе въпросите, които исках да задам и аз. Наистина в две от презентациите се говори за негативните последици. Аз като жител на Карпатския регион съм съгласна с това, защото особено източна Европа изостава. Ние бяхме зад желязната завеса толкова много години. И въпросът ми е колко години отне на Германия да изгради своята инфраструктура. Не им отне 10 или 15 години, а и до ден днешен там също има проблеми. През това време ние в източна Европа се опитваме да наваксаме закъснението, но не съм съгласна с професор Шлахте. Той каза, че идеи като вие, Карпатия, могат да а, решат много проблеми по отношение на достъпността, но това не е точно така. Той каза, че този а, проект не е започнал, това не е вярно. Има вече идеи, тека тръжни процедури, както и господин Юре каза, наистина има сериозни проблеми, например свързани с опазване на околната среда, но въпреки всичко проектът се е развива. Не искам а, това изслушване да придобие политическа окраска. Искам да кажа, че не правителствата трябва да а, бъдат обвиняване. Проблемите се дължат на различни причини. ако видим а, подкарпатския регион, ще видите, че там има достъпност по отношение на ЖП транспорта. А, ако говорим за механизма за свързване на Европа, не трябва да говорим, че там ще се финансират само проекти свързани с наземен транспорт, може да се финансира и ЖП транспорт и други неща. Имаме обаче проблем с това, че средствата са ограничени. Така че, когато става въпрос за този механизъм, ще има конкуренция между различните проекти. Не знаем кои ще бъдат избрани и не знаем кои от тях ще бъдат завършени. Така че радвам се, че беше споменат проблема с Вия Карпатия, защото всички ние знаем какво е Вия Карпатия, кои транспортни коридори свързва и защо е важен, но не искам да се говори за това, че този проект не се, по него не се работи. Следващия оратор. Един бърз въпрос към всичките трима оратори. Особено към първия колега, господин Линкарц. Беше споменато, че няма достатъчно средства за всички нужди. И това е проблем, който, с който ние често се срещаме в нашата комисия. Сутринта комисар Булц беше при нас. Смятате ли, че вашите проекти могат да получат по-добро финансиране. Има ли нещо, което може да се направи тук? Следващия оратор. Благодаря, господин председател. Първо един съвсем конкретен въпрос за трите приоритета, които представихте, приоритети за бъдещето. Цитирам подкрепене на страните, които искат да се ангажират в подобни транспортни проекти. Въпросът е обаче как? И аз всеки път задавам този въпрос, всеки идва и ни казва на всички изслушвания какво трябва да се направи, но никой не казва как. И искрено казано, не мога да кажа, че разбрах точно кои са вашите приоритети. Аз живея в Румъния, абсолютно ме интересува и въпроса с Карпатието, но също така ме интересува какво се случва с стратегията за Дунав. Аз бях министър и мога да ви кажа, че тя не даде никакви резултати, поне не е и такива. Та, каква е целта? Има и проблеми с равновесието. Развитието на инфраструктурата, освен това, осъществява натиск върху околната среда. Как ще разрешим това противоречие? да имаме добра инфраструктура и да запазваме околната среда. Искам да чуя мнението на специалистите, не политиците, казват хората, трябва да решат този въпрос, а експертите трябва да дадат предложение. Томаш Пореба. Пани Следващият оратор. Дами и господа, първо бих искал да благодаря много на нашия председател – и на комисията за възможността да се организира това изслушване, което покрива такава важна тема, а именно транспортната достъпност на Централна и Източна Европа. Централна и Източна Европа е регион, който по наше мнение не е достатъчно представен и също така е подценяван при инвестиционните проекти. Ако тези проекти бяха наистина изпълнени, те определено ще да подпомогнат развитието на Централна и Източна Европа и ще да съответстват на основните идеи на Европейския съюз да се предоставят равни възможности за развитие. Това какво точно искаме да развием ние в Европейския съюз? Всъщност искаме регионите да се развиват по един близък, сходен начин, а се оказваме си в ситуация, в която източната и централна част на Европа от гледна точка на достъпността на транспорта се подценяват при е, съставянето на европейските програми. Разбира се, до известна степен ние трябва да поемем отговорността, защото няма достатъчно политическа воля от страна на правителствата на тези държави, които всъщност трябва да положат всички усилия, за да осигурят такива средства. Това е първото. И второ, днес говорим за това, което може да бъде направено, за да може тези забавяния в инвестициите да бъдат подобрени и да се увеличи транспортната достъпност на Централна и Източна Европа, така че този така че този регион, Румъния, Словакия, България и неговите граждани да се чувстват т.е. да имат възможността да стигнат бързо до други части на Европа по бързите магистрали и да отговорят на предизвикателствата, пред които е изправена цяла Европа. С-19 или Вия Карпатия, както ние го наричаме в Полша, трябва да се реши дали, това, дали той ще съществува или няма да съществува от гледна точка на по-бързата достъпност а, до Централна и Източна Европа. Ако най-накрая този път бъде построен, то много проблеми ще се решат или ще бъдат избегнати. Не бих искал това изслушване да се превърне в един политически дебат между членовете на Европейския парламент. И въпреки това искам да спомена, че през 2007 година, след като беше подписано споразумението в Полша, и министрите на външните работи, които представляваха извинявайте страните, част от пътевия Карпатия, казаха, че ще положат усилия за изграждането на този път. За съжаление, тяхното намерение не се осъществи. Нека да се обърна към госпожа Лукачевска. Да, вие Карпатия се строи, но само за да свърже Жещов и Люблин – това е Люблина. Останалата част. Литва. И надолу, чак до южната граница на Словакия, не се работи, това е оставено за в бъдещето и се споменава само като проект в много дългосрочен план. Ако имахме същата политическа воля и ангажимент, какъвто имаше в, в полското правителство, това да стане част от мрежата ТНТ. Щяхме да сме напреднали много повече, що се отнася до подготвяне на изпълнението, но това е част от допълнителната мрежа, не от основната мрежа и така с а, повече ангажираност от страна на правителството, това щеше да бъде, да бъде приключено. Вижте, а, ораторите имаха 6 минути. Няма как да задавате въпроси, които са по-дълги от техните презентации. Моля ви, бъдете кратки. Само едно изречение още. Много се радвам, че имаме възможност да обменим мнения и се надявам, че ще можем да обсъдим какво може да бъде направено, какво трябва да бъде направено, за да може този проект да бъде разглеждан като приоритетен и от парламента. Благодаря. Така, указанията от моя страна са 3 минути. Моля, говорете в рамките на 3 минути. Не е необходимо да запълвате всичките тези 3 минути, но ако се придържаме към това, всеки ще може да говори. 3. 3 минути, не 2. Президент, е за Много сте щедър, господин председател. Доколкото разбирам, ние говорим в заглавието за достъпност на Централна и Източна Европа, не само за Транскарпатския регион. Правилно съм разбрал, нали? В Европа има нова политика за транспорта ТНТ. И там се очертават два слоя основната мрежа и допълнителната мрежа. Тук при нас е докладчика по тази тема. Та Европа направи нещо за свързаността, достъпността на всички региони на континента, включително и в източна Европа. Но ние също трябва да направим своя дял, защото е, посредством сътрудничество между страните членки в тези региони, можем да постигнем нещо. Не всичко, защото няма достатъчно пари, но с инструмента за свързване на Европа, с фонда за регионално развитие, с други възможности за инвестиране, има средства. Но посредством сътрудничеството на страните членки бихме могли да разработим проекти, които именно ще свържат Европа. Какво знаете по този въпрос и какво е вашето мнение? Клаудията Падери, моля. Благодаря, господин председател. Нека да кажа първо, че дебатът е изключително полезен и изключително важен. Много се радвам, че поставяме темата за инфраструктура и инвестиции в Централна и Източна Европа. Защото действително трябва да се търсят конкретни проекти за, инфра... за инвестиции в инфраструктура в Централна и Източна Европа. А освен програмите ТНТ, трябва да има и конкретна отделна програма за Централна и Източна Европа с предложения за отделни коридори за достъп, за да може да се осъществи и свързване с по-далечните източни региони. Е, с е, тези страни, които са на, източно, на изток от Европа. Е, и е, с е, госпожа Бойцо обсъждахме точно този въпрос. Е, Европейския съюз трябва да има връзки и с останалата част от света, като става дума не само за инфраструктура, но и за економически и търговски връзки, които се осъществяват реално с транспорта. За това ни трябват и конкретни предложения и ние като евро... депутати и съвместно с съвета можем да направим конкретни предложения от нашите страни, за да се очертаят коридорите, които могат да свършат Централна Европа с е, останалата част от е, света Русия, Китай и други страни, които са на изток от Европа. Естествено, това е много амбициозна програма, но ние трябва да я осъществим. Трябва да излезем с конкретни проекти, идеи, списъци за работа, за да можем да осъществим именно такива коридори, свързващи Европа с страните на изток от нея. Да, Русия, Китай е една прекрасна мечта да можем да бъдем свързани с нея, но за сега мислям и за връзките между Европа и източната и част вътре в Европейския съюз. Когато успеем това да направим, тогава ще мислим и за... ще отправим поглед извън границите. А сега кой отговаря за недостатъците? Естествено, първо това са страните членки защото никой проект не може да тръгне, ако няма воля от страна на съответните е, страни членки. Така че отговорността предимно лежи върху тях. Естествено, много е направено, наясни сме с това, но има и недостатъци. Полша, е, примерно, в един момент е, искаше да инвестира 1 милиард и 200 милиона да се преместят от връзките в ЖП транспорта към пътния транспорт. Аз, вие вероятно сте наясно с много повече подробности за това какви са необходимостите от инвестиции в Полша. А що се отнася до трансграничните връзки, ние направихме предложение, но не успяхме да го защитим пред комисията и съвета. Тоест, ние искахме 85% финансиране от кохезионните фондове за връзки с основните е, ключови транспортни центрове, които е, след войната всъщност не са достатъчно развити. Много важно е да чуем от нашите експерти, кое според тях, къде са най-големите недостатъци, пропуски, какво ние следва да направим. Ние искаме Европа да е обединена и е, за това са необходими и транспортни връзки. Имате по 3 минути на оратор за отговор. Thank you so much, Chair. I try to be brief in my answers. Um,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 Имаме стратегически проекти. Правителствата работят по съответните проекти. Има и съответни експертни мнения за това как да се извършват съответните е, строежи по екологосъобразен начин. Тоест много, много неща се случват. А, това, което правим е всъщност да насърчаваме страните да се възползват от най-добрите практики. В Алпите, например, има много опит с обновяване на инфраструктурата. Също така трябва да се изготвят списъци с най-добри практики, както за конкретна работа, така и за политическа такава. Имам такива списъци, ако се интересуват. Особено за изграждане на капацитет. Ние търсиме едно устойчиво развитие, но то да върви в, да е всеобхватно основните ни е, точки за връзка с Министерствата на околната среда, но си сътрудничим на всички правителствени нива, включително с Министерството на транспорта, на туризма в работната група. Имаме много дискусии на чисто политическо ниво, как да се намери баланса между развитието и екологосъобразността търсим. Има различни начини да се постигне това равновесие и сега вече конкретно следва да се приемат, прилагат определени мерки. На последния слайд поставям акцент върху така наречената зелена екологосъобразна инфраструктура. Имаме съответна работна група. Е, парламента също се развива тази тема, така че сега вече ние размишляваме в работната група как да създадем възможност за създаване на подобна инфраструктура и какви са връзките с, отдални, с, с други отрасли. в момента и транспорта, и планирането, и развойната дейност са ангажирани с проекти в посока създаване на устойчива екологосъобразна е, инфраструктура. Благодаря ви много за тези въпроси. Цяло предизвикателство е да се опитам да отговоря на тези сложни въпроси в 3 минути, но ще спомена онова, което според мен е важно. Какво е текущото състояние на нещата. Региона, който спомена, е, чиято столица е Кшешов, е, се намира на 300 км от Варшава по права линия, но с влак са ви необходими 6 до 7 часа, за да се придвижите. Аз Обичам да пътувам с влакове, но това е неприемливо. Разбира се, нужно е новаторско мислене. Имаме външни граници и други външни фактори, които влияят, но ние би трябвало да дадем а, своя принос. Освен това има и липсващи връзки. Примерно границата между Полша и Словакия на практика предлагат съвсем ниско качество на услуга или въобще няма никакви връзки. Не можем да се оправдаваме с наличието на планини. Нужно е да има добри отношения с Украина и би трябвало да смекчим контрола по границата. С Русия, например, ние експериментирахме с нешенгенски визи и бе голям успех тогава защо да не опитаме с Украина нещо подобно, като по този начин също така ще подобрим и инфраструктурата между Полша и Украина, може би и някои други държави. Бих искал да кажа още нещо. Наситеността на трафика не е единственото нещо от значение. В източна Полша, например, а, има толкова малко трафик, защото качеството на връзките е изключително ниско и затова няма и трафик. Когато се подобрят връзките, ще се увеличи и пътникопотока. И ние обсъдих, обсъждахме това с полшка компания. Нещата се подобряват, но когато можете да стигнете от точка А до точка Б, едва тогава ще има добри връзки. Нисък, ниска степен на достъп до регионалните столици. Това е другия факт. Искам да кажа, че връзките на местно ниво а, трябва да бъдат подобрени и това е изключително важно за Полша, за Румъния, може би и за някои други държави. Не можем да приемем а, времето за придвижване а, да е 3 часа минимум. Благодаря, председателя. Благодаря ви много за изключително сложните въпроси. Съгласен съм, че ще ни отнеме много часове, за да можем да ги обсъдим. Особено, що се отнася до причините, поради които имаме такъв дефицит в Централна и Източна Европа. Бих казал, че дефицита не е само финансов. Има технически недостиг в различните страни в областта на технологичната оперативна съвместимост. Освен това, има пропуски в мисленето на хората в различните страни. Тук ще спомена конкретен пример от Балтийския коридор – бе предвидено да има мрежа още от 94-та година, трябваха 20 години за пространственото изграждане и за да може този проект да започне да се изпълнява. Това бе решението на националните власти, а понякога визията на националните власти се оказва че е твърде изолационистка. А що се отнася до финансирането и подкрепата, която може да бъде осигурена, средствата никога не стигат. Тук сте напълно прави. Бих искал тук да похваля политиката за трансевропейските мрежи в транспорта, защото тази политика наистина ще повиши достъпа. Но какво може да се направи освен нея? Има ли други източници за финансиране за тези региони? Така, например, от Генерална дирекция регионално развитие имаме финансиране за трансгранично сътрудничество и в своето изложение вече споменах примери за успех там където регионите си сътрудничат и използват е, тези малки суми за допълнителни дейности, е, за да обвържат е, основната мрежа с регионалната на ниво градове, на ниво благоустройство на... Има една организация, която дава възможност а, на специалистите по градоустройство от 10 страни да се свържат помежду си, да изградят една стратегическа рамка и работят в Балтийския регион, но привличат за сътрудничество отделни градски управи, а, регионални структури, за да могат да доразвият онова, което вече се прави по линия на политиката за ТМТ. И да работят и на други равнища. Това беше от мен. Председателя, благодаря. Колеги, благодаря и на нашите оратори. Сега ще този панел ще ни напусне и ще дойде другия. Господин Пайнер, господин Отил и господин Попов. Моля, заповядайте. Thank you.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 ще разгледаме развитието на транспортната инфраструктура и липсата на трансгранична инфраструктура и как това се отразява на гражданското общество. Разбира се, до известна степен имаме припокриване, но с удоволствие давам думата на следващите трима представители. Золтан Пайна, който е председател на една от на един от административните региони в Унгария. Господин Пайна, заповядайте, имате думата. Благодаря за това, че ме поканихте да говоря днес пред вас. Нашата административна област е третата най-голяма в Унгария. Е, бих казал, че тя е доста малка в сравнение с други области и в сравнение с това какво е била Унгария в миналото. Може би мога да ви дам малко повече информация за това, за какво сме използвали а, европейските пари в моя регион. През последните няколко години М3 и М35, тези две магистрали бяха подобрени и това даде един огромен тласък на местната економика. това доведе до много голямо предимство на местната економика. Ние сме към източната граница и това води със себе си всички предимства и недостатъци на един граничен регион. Част сме от Обединена Европа и също времено сме на външната граница на Шенген заедно с Румъния. Нека да разгледаме инфраструктурата на нашия регион. Може да видите на екрана пред себе си. Може да видите какво се случва север-юг, изток-запад. Ние сме точка за достъп. Сега магистрала М35 е завършена. И е скоро, високоскоростния влак ще има достъп и до нас. Влака, който се движи с 160 км в час. По отношение на транспортната инфраструктура, много се радваме, че Тебрецен е част от европейските мрежи. В нашата административна област има няколко гранично пропускателни пункта, някои от най-големите в страната. Имаме също така и летище, което представлява друга логистична платформа. Има други транспортни възели в областта, включително и няколко малки гранични пункта за преминаване на ЖП транспорт и на пътнически транспорт. Въпреки това, капацитета на транспорта между нашия регион и Румъния остава недостатъчен. През 2013 и при това бяха започнати много сериозни проекти, особено по тези магистрали, които вече споменах. Що се отнася до транспортните оперативни програми? се извършва сериозна, сериозна модернизация, най-вече за тежкотоварни автомобили. Пригодихме пътната мрежа към нуждите на тези автомобили. И четвърта и пета национални магистрали бяха модернизирани. Нека ви кажа малко повече за нашите планове през идващия период 2014-2020. С удоволствие казваме, че най-накрая в края на този период всички гранично пропусквателни пунктове ще имат връзка с шосейния, шосейната мрежа. До 2016 година магистралата ще стига до румънската граница. Към момента не е така. Освен това, същата година очакваме да успеем да достигнем и украинската граница с магистрала. Има още нещо, което е ново и не може да видите на тази карта, а именно по-нататъчното разработване на магистрала номер 4. Тя ще се превърне в дволентов път. Всъщност няма да бъде автомагистрала, но ще бъде дволентов път. Е, készülnek a, a, ebből a forrásból. Bocsánat. Много голяма част от тези инфраструктурни проекти са частично финансирани с европейски средства. Както вече казах, нашия регион се намира на границата с Румъния и в синьо вие виждате гранично пропускателните пунктове. През периода 2014-2020 ще се разширят тези гранично-пропускателни пунктове с помощта на споразумението за преминаване на границата Унгария-Германия. Нашите две правителства подписаха по-рано споразумение, с помощта на което места, които се намират през границата едно от друго, но са на близко разстояние, ще бъдат по-добре свързани. Може да видите, че всички тези връзки са били разрушени по време на Втората световна война и от тогава тяхната липса се усеща сериозно и това води до сериозни културни и а, економически проблеми. Благодаря, казва председателя. Владислав Одил е следващия човек, който ще се изкаже, оратора е маршал в подкарпатския регион в Полша и той ще говори за трафика. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Дами и господа, за мен много важен елемент за социалното и економическо развитие е обикновеното, простото подобряване на социално-економическите взаимоотношения между севера и юга в е, Европа. Същото въжи и за севера и юга в е, Полша. Според мен трябва да има политически дебат, който да излезе и с определени решения, но в момента тук сме в качеството си на експерти, обсъждащи проблеми, свързани с развитието на нашия регион, на Европа и света като цяло. Ако погледнете картата, ще видите този път С-19, който минава през е, източната част на Полша, източна Словакия, източна Унгария, като това са най-слабо развитите е, райони, е, не само в Европа, но и в е, тези три страни. Затова и тази ос на развитие е толкова важна за тези райони. Има проблеми с това, че там се намират, се намират Карпатите. Ние трябва да минем през тези планина, без да разрушаваме околната среда и да нанасяме щети на материалните е, ресурси. Над 7, почти 700 км е този път. До сега са изградени само 15, т.е. сме съвсем в е, началото. Отделните участъци е, в този път не винаги са свързани и като имаме предвид каква малка част от общия път са изградени, това действително е само първата стъпка. Но връзката на Карпатието с а, южните части на нашите страни, а и с Южна Европа е от изключително значение. Ние ще работиме в няколко етапа, просто финансовите нужди са огромни и не могат да бъдат посрещнати незабавно. Зелената отсечка, която идвате, по нея вече се работи. По-долната част от Е4, там е голямото предизвикателство. По този начин ще се отвори юга на нашия район към Южна Европа, а също така и ще се даде възможност на града Режешов, който е столица на нашия регион, да облегчи положението с транспорта си. Там положението е действително тежко. Също в Бабухала е, има движение от над 80 000 МПС на ден може би 18, извинявайте, и прогнозите са да се стигне до 30 хиляди на ден, което означава, че ще има и много голямо замърсяване и за околната среда и шумово такова. Още от сега граничните стоености за шума през нощта се надхвърлят в градските области там. Тоест, е, проблемите са не само с трафика, но и с е, много високо шумово замърсяване. Първия етап ще бъде финансиран от е, програмите за от оперативната програма за развитие на инфраструктура и околна среда после е, от средства от Националния фонд на Полша, после пак от оперативни програми ще видим и какви други средства на европейско ниво могат да се използват. Тоест ние търсиме различни източници на финансиране. Е, цялата тази дейност може да бъде унифицирана посредством националните предложения и търгове за договори. Същевременно се изпълняват и много проекти, свързани с инвестиции в околната среда. Тоест, използваме а, е, съчетано а, е, транспортни инвестиции и инвестиции в останали проекти. По този начин ние създаваме модел не само за моята страна, но и за други е, страни членки, които се намират на така наречения път Вия Карпатия. Аз лично смятам, че ще успеем да постигнем търсената синергия. Благодаря. Сега давам думата на, глас, на господин Попов от е, BankWatch, който ще говори за трансгранични инфраструктурни проекти. Господин председател, благодаря на всички за вниманието и за тази покана. Е, в Sea е, е, Central and Eastern Europe Bank Watch Network ние сме мрежа от организации, които работят за околната среда, но сме фокусирани върху публичните пари, които отиват в проекти, които биха могли да навредят на околната среда. По тази причина цялата мрежа от наши организации бе изключително фокусирана върху процеса на програмиране на новите оперативни програми 2014-2020 година и а, вече, тъй като повечето от нас бяха въвлечени в работните групи по тези оперативни програми, специално за транспорт и регионално развитие, ние имаме някои предварителни данни, а, които може да споделим с вас. Наистина те са предварителни, тъй като програмите не са финализирани. Наистина някои от тях могат да се а, променят. Но извинете. Но а, това, което имаме вече като изводи, че ако видите в ляво графиката, тя отразява инвестициите в а, транспорта на а, еврофондовете за периода 2007-2013, докато графиката в дясно а, отразява новите, новия период 2014-2020 година. И а, вие може да видите, че а, въпреки а, че имаше рязка промяна в европейските политики по транспорт и по околна среда през този период, включително и съвсем ясния документ Бялата книга за транспорта от 2011 година, ние виждаме, че когато стане дума за финансиране, за сега няма значителна промяна. Същото се, същото се отнася и когато видим по разбивката по държави, ние отново, въпреки е, ясния приоритет за развитие на, на ЖП транспорта през периода до 2020 година, ние виждаме повечето от държавите членки от нашия район като основно перо на инвестициите са отново пътищата. Изключение прави може би Унгария с една по-балансирана пропорция колкото ми направи впечатление, включително и презентациите, които до сега бяха, бяха казани, като че ли а, нивото на европейските политики, които се изработват в, а, в комисията, които се гласуват в парламента и това, което се случва с а, харченето на парите, като че ли са два различни свята. Защото ние виждаме едни качествени политики, ние виждаме едни политики, които са подкрепени в мнозинството, от друга страна, когато дойде момента до, до националните планове, до националните желания, до гласуването на разпределението на финансирането, ние виждаме едни съвсем различни приоритети. И от тук нашите, нашите изводи нашите изводи и нашите препоръки от дългогодишната ни работа по транспорта и наблюдението специално както на тенти коридори, така и на големите транспортни проекти, ние виждаме, че както е настоящото положение, предложените инвестиции в, в транспорта 2014-2020 не изпълняват пълноценно европейските политики по транспорт и околна среда ние също виждаме, че тези инвестиции през този период в 2020 година няма да доведат до значителна промяна на транспортната система на нашия район. И разбира се, ние сме свидетели, включително и по тенти коридорите, на системно нарушение на правото по околна среда, системно нарушение на, на защитени територии, оправдани с така наречения преобладаващ обществен интерес. Така е както в най-известните случаи в Полша с долина Распуда, така е в България с Кресненско дефиле, така е и в една редица други случаи, които може да влезнем в детайли при въпросите. Съществен проблем при при тези проекти е, че все още като че ли националните власти в нашите държави определят директивата за оценка на околна среда по-скоро като разреши, екологично разрешително, отколкото като възможност да бъдат интегрирани препоръките на обществеността. И следващите, следващите два извода е, е, съществен проблем е също така, че все още в повечето от държавите се гледа не на транспортната при планирането, не на транспортната система като цяло, а се разделят на подсектори пътища, е, ЖП, авиация и така нататък, което не позволява едно адекватно планиране и съответно е, най-доброто харчене на обществените средства и за съжаление в много от случаите най-често тези големи проекти са предопределени в кабинетите на министерствата и нито гражданите, нито други партньори могат да променят, могат да променят или да подобрят тези проекти в, в, преди тяхното одобрение и след това при тяхното изпълнение. Благодаря ви. Ja, vielen Dank. Und damit ist die. И така? Ein Kommentar. Извинявайте, дойде време за а, въпроси и отговори. Давам думата на госпожа Манова. Благодаря много, господин председател. Искам да благодаря на ораторите за техните презентации. Искам обаче да направя един общ коментар, ако позволите. Идвам от Централна Европа, от Чехия. И Чехия не беше спомената като част от темата на днешното изслушване, но въпреки това някои от нещата, които вече бяха казани, се отнасят и за нас. Темата е много важна заради позицията във връзка с Бялата книга за транспорта. Там се казва, че е важно да се вземат предвид различията и да се заличат тези различия в транспортните мрежи на различните държави членки. Това е едно от предварителните условия за сближаване и кохезия на европейските региони. Точно както е, изтъкна господин Крамър, трансграничните транспортни връзки са от изключително значение. Чехия все още има много недостатъчни железопътни връзки с Германия, както и с източните страни, тези, които се намират на изток от Чехия. Преди Чехия и Словакия бяха една държава, но въпреки че при нас не е имало разделение вследствие на желязната завеса. ЖП връзките между нас никога не са били добри и това води до проблеми при изоставащите региони от страната. Трябва да се постигне напредък, защото само чрез един такъв напредък в областта на транспорта могат да се направят съответните необходими инвестиции в економиката това, което се говори днес, всъщност не е свързано с финансови ресурси, а с политическа воля на правителствата на държавите членки. Тези правителства трябва да имат желанието и волята да инвестират в транспортните системи, но освен това, транспортните проекти трябва да са добре подготвени и представени и това обикновено е един от основ... едно от основните препани камъчета – Важен е и времеви аспект. Има и много натиск от страна на екологични и природозащитни организации. Това всъщност са моите коментари по последните презентации. Отново искам да, да повторя това, което казах и да благодаря на всички. Благодаря. Андра Дели. Благодаря много, господин председател. Мисля, че е ясно, че регионите играят много важна роля при трансграничния транспорт. Затова много се радвам, че тук има представители на различни региони важно е да обърнем повече внимание на регионите и е важно за тези региони ние да бъдем техен надежден партньор. Трябва да им се предоставя на време на информация, за да могат те да изготвят плановете си по подходящ начин. В презентацията чухме, че има няколко наброй проекта, които вече са подготвени и че ще бъдат изготвени още проекти в рамките на механизма за свързаност на Европа. Тази сутрин при нас беше комисаря по транспорта и в дебата с нея беше отбелязано, че ще има отделяне на средства от механизма за свързаност на Европа. Беше ни казано всъщност, че тези средства са на лице, просто трябва да се появят подходящите проекти. Понякога това, което е проблем е качеството на проектите. Нашата цел е растеж, заетост и трябва да подготвим такива проекти, които ще могат да обслужат тази цел. Проектите, които ние излагаме, трябва да са качествени проекти, за да се знае и всъщност, изнявайте от тази гледна точка трябва да се вложи много в тяхната подготовка. Това отнема време, отнема средства, но е необходимо да има подпомагане и техническа помощ за регионите през подготовителния период. Трябва да се обясни и как работи механизма, какви са новите правила. Ние от нашата комисия по транспорта и туризма трябва да гарантираме, че а, комисията, Европейската комисия, оказва достатъчно помощ на регионите. Тази сутрин комисар Булц каза, че висококачествени проекти се подготвят и се предоставят за обслужване. Елизабет Лукашевска. Благодаря много, господин председател. Искам да благодаря на всички панелисти за направените от тях презентации. Те ни показват по какъв начин и колко е важно да имаме подход отдолу нагоре при инициативи и колко е важно нещата да започват на ниво регион, защото на това ниво, на местното ниво, инвестицията се разбира най-добре. Освен това, ние много добре знаем каква инвестиция е най-добра за регионалното развитие. Този панел отговаря на това, което каза господин е, което каза и професор Ш... Лехтер. Важен е подхода отдолу нагоре и такива инициативи на местно ниво. На по пътя S19 вече се разработват неща, има програма и всички оратори подчертаха, че най-големият проблем от гледна точка на изпълнението на големите инвестиции са финансовите ресурси. За мен е, е голяма радост да чуя, че този проблем не е на лице в подкарпатския регион. Там има средства, които се събират от различни източници. Надявам се, че другите а, части на пътевия Карпатия също ще могат да, изпъл... да бъдат изпълнени с а, средства, набрани от различни източници. Благодаря, господин председател, казва следващия оратор. Много благодаря на нашите гости тук на президиума. Благодаря за това, че направиха специализиран анализ в областта особено по отношение на източна Полша и ситуацията с прибалтийските региони и разработването на транспортни маршрути там. Това, което обаче аз искам да попитам е следното. За всички коридори по мрежда ТЕН, които създадохме по време на последния законодателен мандат, за тях имаме координатор – който работи заедно с министъра на транспорта, с правителството и с регионалното самоуправление. Не знам дали такъв е бил и случая с Полша, дали се е работило и на местно ниво или само на национално ниво, но искаме да създадем приоритетни маршрути тъй като стоеността на един транспорт транспортна ос е, е толкова голяма, колкото е голям нейният капацитет. Това е което е необходимо, за да може коридора от Атина, а също и от Черно море, да стигне до прибалтийските държави. Това може да стане през С9 и също през Средиземноморския регион. Механизма за свързване на Европа, благодарение на него имаме не само инвестиционни възможности, това вече беше обсъдено, но също така имаме 11 милиона евро от Кохезионния фонд и бихме искали този трансграничен проект – да бъде разгледан. Сега имаме 24 милиона евро. Комисар Булт тази сутрин ни е, каза, че ще е възможно да се свърши много с помощта на инвестиционния пакет от 300 милиарда евро и частта от него, която ще влезе в транспорта. Така че ние ще запазим средствата, които са отделени на нашия сектор и може би те дори ще се увеличат. Това е възможност и е важно, защото ако наистина искаме растеж, ето, то тогава ни е необходимо да имаме транспортни маршрути, а това изисква инвестиции. Не става въпрос само за ни търговски операции, трябва да имаме транспортни връзки. След като говорим за Централна и Източна Европа, има допълнителна възможност да се инвестира в инфраструктурата. И това са така наречените структурни фондове. Европейския фонд за регионално развитие, например, 25 години делеше железа. Аз идвам от източна Германия и знам колко трудно беше да се изгради транспортната инфраструктура при нас, така че координацията е от изключително значение затова искам да знам дали имате контакт с координаторите и с съответните национални министри, така че да могат да се набележат приоритети и да се извърши работа в презграничен план. Съвсем кратко казва следващия оратор. Първо искам да благодаря на всички за много интересните презентации и да ви попитам. Първият ми въпрос е към господин Пайна. Какво е вашето мнение по отношение на възможността за свързване на Карпатската стратегия, която обсъждаме в а, Европейския парламент с пътя Вия Карпатия, който всъщност може да представлява основния елемент на тази стратегия от унгарска перспектива. И сега един въпрос към господин Попов. Бихме искали да ви попитаме по какъв начин аспектите свързани с околната среда, които вие споменахте, всъщност какво въздействие имате върху вземането на решение от страна на Европейската комисия, когато се определят приоритетите. Тоест, до каква степен решенията свързи с въздействието върху околната среда а, се взимат предвид при подбора на проектите, дали те имат решаваща роля. И последния въпрос е към господин Ортел. Благодаря, че ни представихте този модел и идеите на S19 в Подкарпатския регион. Благодаря за всички набелязани идеи. Искам да ви помоля още повече да лобирате в Полша. За преместването на средства, както казах комисар Булч, за да може от механизма за свързване на Европа да се прехвърлят средства по отношение на новия план на господин Юнкер. Това е още един източник на финансиране, ако полското правителство е сериозно и достатъчно решително. То ще ви попитам дали вие ще обсъдите това с Министерство на регионалното развитие в Полша. Добре, аз съм последен в списъка. Първите две презентации бяха свързани само с пътищата защо не представите нещо повече? Пътищата могат да бъдат разширявани или стеснявани. Когато беше създаден, извинявайте, когато беше ремонтиран един път в Германия, Нормално е трафика да се увеличи, той се увеличи изключително много, появи се шум и а, имахме проблеми с, а, от, с а, газовете от колите, но въпросът е какво правите. През 1972 кмета на Мюнхен, тогава той беше един от най-младите кметове, каза, че а, колите убиват нашите градове всеки, който изгражда пътища, знае, че това ще доведе до повече транспорт. Искаме да увеличим мобилността в градската страна. Знаем, че има много случаи, в които автомобилите не вършат работа и много градове тръгват в обратна посока по отношение на ефективността. Що се отнася до финансовата ефективност, в Германия има една магистрала, която беше направена с цел да се отвори пътя към източна Европа, а сега това минава по един автомобил всеки половин час и това не доведе до економическия ръст, който очаквахме. Ако видите целите на Европейския съюз и това, което се инвестира, това са съвсем различни неща. 60% отиват в пътища, и много по-малко отиват към ЖП транспорта, още по-малко 0,7% отиват към 2%, also so колоездене. Що се отнася до колоездене, някои градове се насочват на там, а не се насочват толкова много към ЖП транспорта и изнадващо, че не постигат своите цели по отношение на опазване на околната среда. Трябва обаче мобилност, трябва да се пази околната среда. И ми е интересно какво мислите във връзка с това. В Полша всички групи отхвърлиха прехвърлянето на ЖП транспорта към шосеен транспорт в Полша. Вие имате презгранични връзки и други връзки и средната скорост е 50 км в час. Тогава това не е ли по-важно от а, шосейния транспорт? 700 км имате и е, ще ви трябва още 40-50 години да завършите проекта така че ще ми е интересно от човек какво имате да кажете. Azt gondolom, hogy rövid volt az idő, és azért nem tudtam kitérni arra, hogy természetesen Magyarország. Благодаря. Нямахме много време и не можах да ви е, разкажа за това какво правиме за развиване на ЖП мрежата и какво планираме за 2014 25 е, милиарда се, ще бъдат изразходвани. Ще разработваме връзките от Будапешта. Имаме и други идеи. Връзките с Румъния също ще бъдат подобрявани, включително граничните връзки в пограничните райони. В момента се извършва проучване за осъществяемостта с помощта на европейски средства и ще видим можем ли да обединим ресурсите си в това отношение. Също възнамеряваме да създадем един интермодален център, за да се намали времето за пътуване. за връзките между отделните административни области. Особен акцент слагаме за достъпността до регионалните центрове. А що се отнася до нашата област, ние имаме много добра мрежа за велосипеди. Разбира се, може да се върши и още. Поставили сме си това като стратегическа цел и ще работим. А свързването на изтока с юга при нас – там търсиме разширяване на мрежата до изграждане на един граничен пункт, който се цитира с име, особено от тук нататък смятаме да работим по тези въпроси. Следващият оратор. Благодаря. Нека първо да отговоря на вашия въпрос, господин председател. Имахме 6 минути за представяне и тези, които нямаме опит в изложенията пред Европейския парламент, имаме голяма нужда от дисциплина, за да го направим. 28% от нашите средства всъщност бяха отделени за ЖП транспорта и всъщност инвестициите са разделени 50 на 50 между пътен и ЖП транспорт. А, използването на ЖП мрежата за свързване на нашия регион с Южна Европа бе се оказа най-сигурният и безопасен начин да се стигне до Южна Европа след наводненията. Така че е, пътните съобщителни връзки и въздухоплаването, е, както и широколентовия интернет, който е изключително важен за е, комуникациите, това са, това са областите, които трябва да се развиват. И тази нова транспортна ост трябва да даде възможност за развитие на индустрията не само в Подкарпатието, но и в Европа. Ние сме външна граница на Европейския съюз и нашите съседи наблюдават какво правим, наблюдават как се развиваме. И ако видим как са се развили така наречения път на Кихлибара и пътя на пати, пасищата, тази практика ни показва, че не бива да спираме развитието на тези региони. Тях, това всъщност, развитието им е наш приоритет. Ние също имаме за цел да имаме връзка с Чешката република, като не става дума само за еднопосочни или еднократни връзки, а създаване на мрежа. И намиране на различни източници на инвестиции. 2 милиарда като цяло са ни необходими, за да можем да е, изпълним съответния бюджет. Това, което чухме от госпожа комисара е много положителен сигнал за нас. Е, ние продължаваме да е, договаряме, е, договор, е, да водим преговори за договори за териториално развитие на национално ниво, защото е, регионите очакват от правителството да ги подкрепи. И се надяваме, че по този начин ще го направим. По този начин също така се бориме и с социалното изключване, а и чисто и географско изключване на определени региони. Ние определено ще дадем своя принос за бъдещото развитие, когато завършиме своите проекти. Благодаря. Господин Попов. Благодаря, господин председател. Първо ще отговоря на пряко отправения към мен въпрос от господин Пореба Колкото до компонентите на околната среда, те са интегрирани в законодателството, като нали, и европейското и съответно националните ни законодателства, като примерно оперативните програми, целите оперативни програми минават на стратегическа екологична оценка, а всеки отделен проект минава по процедура по а, а, environmental Impact Assessment, оценка върху, на въздействието върху околната среда. А, проблема в тези случаи е, че а, те се извършват от националните власти, които като че ли в голяма степен не разбират значението на тези процедури. А, по този начин например, се избягва един от най-важните компоненти за развитието на транспорта, на който ще дойда по-късно, избора на альтернатива. Ние не разглеждаме альтернативи в процедурите по околна среда. Ние имаме решение, че ще строим еди каква си част от еди какъв си път или ЖП линия и просто не разглеждаме альтернативна форма на транспорт. Това е а, проблем, но специално за а, дефрагментацията на хабитати и за унищожението на околна среда, за съжаление, а, дори когато тези ефекти са регистрирани от службите на комисията, е, обикновенно е, идва с голямо закъснение, каквато и да било мярка и дори да има възстановяване на околна среда, е, то не може да бъде изпълнено в, в степента, която е необходимо. Колкото до тенти коридорите, които са тема на днешното обсъждане, там съществен проблем е, че тези тенти коридори са просто едни изключително скъпо струващи линии, нарисувани върху картата. Тези коридори никога не са минавали стратегическа екологична оценка, нито пък съществен економически анализ. И може би никога няма да разберем дали те въобще какъв какъв е техният смисъл и дали не е прекомерно висока цената. Отделно вече идвам на големия въпрос, който беше поставен и от господин Крамер това е въпросът за изборите, които ежедневно ние трябва да взимаме, когато правим транспортна система. Защото транспортната система, тези решения, които се взимат днес, те ще касаят след 20, след 30, след 30 години моите деца, техните деца дори. Така че ние трябва да сме особено е, особено сериозни и особено внимателни, когато взимаме тези решения. Защото, например, е, коридора, коридор номер 4, е, транс, трансевропейски коридор номер 4, който свързва пристанището на Хамбург с пристанището на Солун и минава през България, това е изключително коридор за товарни превози чрез влак. Докато в България в момента е построена автомагистрала а, а, а железопътната линия е абсолютно а, неадекватна за изпълнението на товарни задачи, а, дори и за превоза на пътници. А, в нашите страни обикновенно все още не се разбира, че колоезденето е форма на транспорт ние имаме развитие само в градовете като някаква форма на спорт или хоби развиване на, на, на, линии, на линии за, велосипедизъм, за велосипедизъм. Но ние нямаме развита национална мрежа, нито пък някаква идея в главите на хората, които взимат решенията, че трябва да има такова нещо. Благодаря. Благодаря. Благодаря за въпросите, благодаря за отговорите, за изложенията. Добре сте дошли да останете още тук, за да изслушате следващия панел. Ще има превод. Thank you very much. Thank you.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 перспективата на пътника във връзка с свързаността на централноевропейските държави. Давам думата на колегата. Благодаря. Първо бих искал да благодаря на нашия председател. Извинявайте, прекъсва председателя. Моля, моля, запазете тишина, защото иначе не сме достатъчно любезни към нашия оратор. И така ще говоря за перспективата на пътниците във връзка с свързаността на централноевропейските държави членки, особено във връзка с трансграничната свързаност на този регион. Европейската Федерация на пътниците представлява една европейска организация на различните пътнически асоциации от 2007 година. правим един доклад пътуване без граница и то е свързано с ЖП връзките, но не само, които съществуват между различни държави и членки в Европейския съюз. От присъединяването на централноевропейските държави към Европейския съюз и към Шенгенското пространство, вече става много лесно да се прекоси границата с автомобил или дори с а, велосипед или дори да преминете пеша границата, но ако използвате обществен транспорт, то тогава не всичко е толкова лесно и на вас няма да ви е много лесно да прекусите границата между две европейски държави членки. Ще ви покажа ситуации, в които положението дори се е влушило. Какви са общите изисквания на пътниците във връзка с трансграничните връзки? Ами това са същите искания, които потребителите биха имали към всички всички връзки от обществения транспорт. Трябва да има редовност на превоза, трябва да има интегрирани а, разписания и връзката да не е само между основните градове, не трябва да бъде и по-висока цената, отколкото е местната цена за подобно пътуване и интеграцията между различните доставчици на транспортни услуги трябва да бъде безпроблемна. Всъщност, реалността е доста по-различна от това, което би, би представлявало идеалния вариант. Типичните връзки в Централно източния регион включват много малко услуги. Дал съм три примера от този регион, от различни негови части с които можете да видите, че има две, три или най-много четири доставчика, които прекосяват границата редовно, което наистина не е полезно във връзка с презграничния превоз. Освен това, един друг основен проблем е цената на, на трансграничния превоз. Тази карта трябва да ви е позната, защото аз идвам от същия регион, от който идва господин Пайна, така че виждате, че ако искате да преминете 30 км в Унгария, може да го направите за няколко евро, ако сте студент или пенсионер или имате право на други намаления, можете да използвате 50% намаление. В Румъния цените са подобни, даже бих казал, може би малко по-ефтини. Въпреки това, ако искате да преминете разстояние от няколко километра между две стан... Е, между две гари, които се намират в от двете страни на границата. Ще се очудите и ще видите, че цената на билет за възрастен човек е поне 10 пъти по-висока, отколкото съпоставимото разстояние в национален мащаб. Така че, от практична гледна точка, тези връзки са на практика безсмислени. И, например, това не е валидно само за моя регион. Подобни проблеми с цените съществуват в цяла Европа. Също така е много тъжно, че ако имаме много връзки, ситуацията наистина се затруднява с влизането на съответните държави в Европейския съюз и в Шенгенското пространство. като цяло има само няколко добри примера. Един от тези добри примера е връзката между Австрия и Унгария и Австрия и Словакия в региона на Виена, защото това е един много добър пример, тъй като там и цената, и разписанието, и услугата, интеграцията на услугата е много добра. Бих искал да говоря и накратко за Словения-Унгария за тази връзка. Самата инфраструктура беше изцяло финансирана от Европейския съюз и разбира се, има какво да се подобри. Но нещата са малко по-добри, отколкото е средното. В заключение бих могъл да кажа, че регионалните услуги от двете страни на граница трябва да бъдат координирани. Таксата за пътуване на местно ниво, т.е. трябва да имаме субсидии в целия път до граница, не само до пограничния пункт. Освен това, трябва да има задължителна интеграция и ако има инфраструктура разработена с европейски средства, то средствата не трябва да отиват само единствено за изграждане на инфраструктура, но и за осигуряване на реалната услуга, защото без такава реална услуга средствата изразходвани за инфраструктура са просто пропиляни. Ние вярваме, че а, тъй като тези страни имат силни връзки една с друга. За всички ще е от полза да има по-добра свързаност. Благодаря за вашето внимание. Можете да свалите нашия доклад от вебсайта на организацията. Благодаря. Следващия говорител е Катрин Опс, която е директор на Европейската федерация на вътрешните пристанища. Тя ще говори за Дунав и влиянието на вътрешните водни пътища. Благодаря, господин председател. Благодаря за поканата. Аз представлявам Европейската федерация за пристанищата по вътрешните водни пътища. Надявам се, че работи техниката добре. Европейската федерация за вътрешните пристанища. Е, ние представляваме около 200 такива пристанища. Ето ви една типична снимка. Виждате водния път, разбира се. След това ЖП връзките, пътните връзки и е, отзад виждате и съответните индустрии, които се концентрират около пристанището, защото те зависят от добри транспортни връзки. Една от основните е, роли е, на тези пристанища е, че те са многомодални центрове за ТНТ е, мрежите, като осигуряват връзка като пътни, между пътния транспорт и водния транспорт. Също така се използват и за по-малки връзки между градовете включително и с по-малките плавателни водни пътища. И малки, и много големи компании използват тези пътища и разбира се ги използват и по и ги използват също така и не само за транспорт, но и за производствени мощности в непосредствена близост. Такъв е примера с Брюксел, например. Тоест, те изпълняват роля да развиват е, регионалната економика. Много е важно да има добри е, инфраструктурни връзки с всички видове транспорт. Трябва да има добри административни процедури и добро териториално планиране. Много се радваме, че Европейската комисия вече започва да разглежда и проблема с подвиж... поддържането на плавателните пътища. Е, Роттердам Констанц ви показвам, което е гръбнака на европейската транспортна система по вътрешните водни пътища. Но в момента трафика по Дунав е доста по-нисък, сравнен с този по Рейн. Тук има таблица, която показва какво се случва с печалбите по Дунав, в, за да може да се поддържа необходимата дълбочина, за да бъде канал, пътя плавателен, е необходимо да се извършват доста операции, включително дрегиране, но това не се прави от страните членки. И тук ви показват какви са печалбите, когато няма, когато е много ниско нивото на водите. Там печалбите определено намаляват. Когато падне нивото от 2 метра и половина до 2, доста голяма е, голяма е загубата или пропуснатите ползи. Стратегията за развитие на Дунавския регион, там се прие един план за поддържане на плавателните пътища. Всички тези точки ви показват къде е необходимо да има намеса и ако разгледаме цифрите, всъщност необходими са само 85 милиона евро, за да има достатъчната дълбочина от 2,5 метра. С изключение на отсечката Страубинг-Висхофен. Е, още 8 милиона са нуждите от оперативни разходи за поддържане. Като се има предвид какви разходи отиват за други проекти, това всъщност никак не е скъпо. Европейската комисия подава сигнали, че е готова да подкрепи тази дейност чрез европейско финансиране. Ние е, настояваме пред е, министрите да приемат е, съответното законодателство на срещата на върха утре, т.е. да приемат съобщенията на съвета, съобщения на съвета в този смисъл, за да може да се поддържа Дунава на ниво, което да осигурява плава, възможност за транспорт и съответно печалби. Благодаря. Следващият оратор е господин Можощи, който представя Асоциация на железопътните ния транспорт. Sorry. Thank you, Mr. Chairman. Благодаря, господин председателю. Благодаря за поканата да участвам в това изслушване и възможността да се изкажа в парламента по отношение на ЖП транспортните проблеми в Централна и Източна Европа, и евентуалните решения. Миналата година в Будапешт имаше една конференция, посветена на ЖП транспорта. Ние се опитахме да анализираме проблемите и да търсим начини за тяхното решаване. Товарните превози по ЖП в Европа се нуждаят от изменения, за да може да бъде отворен пазара. Установихме различни проблеми, които са еднакви за всички 15 страни. Ние обърнахме внимание на тези проблеми. На тази снимка от моето изложение виждате снимка на локомотив. На тази снимка е направена по време на церемонията по откриване на унгарско-австрийската компания Гисев Рабербан. В случай 25-та годишнина на паневропейския пикник от август 89-та година. Господин Оливие Ониди, е, директор от ГДМОВ, е, каза, че вече е време да се използват е, ЖП линиите за свързване на Европа. И ако Унгария и другите страни от Централна Европа и тяхните ЖП превози а, са готови да изиграят своята решаваща роля за постигане на поставената цел. Какви са предизвикателствата пред онези, които искат активно да работят на пазара на ЖП транспорта? трябва да има добре действаща а, инфраструктура. Тези основни предизвикателства са изключително важни за насърчаване на конкуренцията. Това трябва да е целта на товарните а, превози. Това е отговорност на държавите. Те трябва да окажат подкрепа на трафика, да разберат колко е важен този ЖП трафик и да а, прилагат адекватно европейското право. Трябва да ги убедим да вземат предвид всички тези мерки. Това е частично задължение на ЖП компаниите. Какви са очакванията от потребителите, очакванията на потребителите за ЖП компаниите? Цена, качество и допълнителни услуги. В някои държави в Централна и Източна Европа обаче таксите са много високи, качеството е ниско и отнема много време да бъдат изпълнени съответните заслуги. Изчаква се много дълго при преминаване на границите. Решенията са следните. Превозвачите да се съобразят с параметрите, да се въведат нови правила, да се разпредели а, превоза, така че да бъдат постигнати ефективни решения терминалите, операторите и условията, които те поставят, също трябва да бъдат взети предвид, за да се хармонизират изискванията на клиентите с наличните услуги. Ето най-важните стъпки, регулаторни мерки, които следва да бъдат взети. Аз ги проучих и тогава си дадох сметка, че само пълна съгласуваност между европейските държави може наистина да доведе до повишаване качеството на услугата. Операторите на инфраструктурата не съгласуват действията си по поддръжката, по междусистемните връзки и една добра политика би могла да допренесе за успех. Оперативната съвместимост ще бъде в интерес на клиентите, нещо, което вече споменах. Тук виждате основните параметри на коридорите, които трябва а, да бъдат част от инфраструктурата. Ето виждаме изграждане на мостове между различни държави със съответните изисквания за скорост и време на преминаване – Европейския съюз трябва да използва наличната инфраструктура умно. Това е снимка на коридорите в Централна и Източна Европа. Има четири основни коридора. Виждате, че Турция, която не е член, е много важен клиент на товарните превози и всеки би искал да развива добра търговия с Турция. А ето как стоят нещата на практика. Вече почертах основните проблеми. ЖП транспорта не е особено конкурентен в Централна и Източна Европа. Има връзки между Италия и Гърция, Гърция и Турция. Там а, деловата дейност се развива добре. А, осъществява се превоз чрез фериботи по коридор номер 7. Тук са тесните места а, при използването и на водния транспорт. А, основните проблеми са свързани с непредвидимостта на изчакването, по-високите разходи, това, че не се обменя информация между а, операторите на инфраструктурата води до недобро използване на личната инфраструктура. Освен това има ограничен брой терминали. Имаше очаквания за пренос на големи количества товари но е непредвидимо времето за предвижване на ваковите композиции и разтоварването на терминалите. Въпреки всичко казано, аз продължавам да бъда оптимист по отношение на развитието на ЖП транспорта. Когато има съгласуваност между държавите в Европейския съюз, ще бъдат преодоляни тези тесни места, ще се търсят други възможности за финансиране, като например фондовете за сближаване не само оперативни ползи може да има, но и инфраструктурни. По моя преценка, създаването на интермодални терминали е от решаващо значение и инфраструктурата следва да бъде доразвита. Благодаря за вниманието. Благодаря ви, председателя. С това приключихме с изложенията. Сега преминаваме към въпроси и отговори. Първия удра оратора. Благодаря. Благодаря и на ораторите за много интересните презентации. Можа Обст. Вие казахте, че 85 милиона евро са били използвани за повишаване проходи... плавателната проходимост на Дунав. Откъде са дошли те? И също така една част от Дунав, която не беше плавателна. Може да ми кажете защо? Или може би да задам по малко по-различен начин въпроса, дали някога а, Дунав, също като Рейн, като река Рейн ще може да се използва за плавателни цели от начало до край. Както знаете, Дунав е от изключително значение за някои други държави членки. Други въпроси има ли, пита господин председателя? Ако няма, то тогава аз ще задам един-два въпроса. Първо, по отношение на правата на пътниците. Транспортната асоциация, която засяга трите страни на източно от Виена, Австрия, Унгария и Словакия, е чудесен пример, но не се копира. Вие обаче успяхте да превърнете това в чудесен работещ пример. Защо не е възможно това да се случи на други места, в други региони? И въпроса го задавам конкретно към новите държави членки. И след това през граничния превоз. Но ще ви дам един пример. 8 км трасе е преди разделено от желязната завеса. Не беше много скъп превоза, но хората така или иначе никога не си мислеха да направят билети, които да минават през границата, с които да се преминава през границата. Винаги, когато се изграждат през гранични ЖП връзки, трябва да се мисли до следващата голяма гара. Например, както ние сме с Берлин и Щетен в Северна Европа. Беше много скъпо, а полеците не можеха да си плащат таксата билет. След това обаче беше постигнато споразумение билета да струва 10 евро и този билет може да се използва и за местния транспорт в Берлин. В момента в който това се направи, празните преди влакове се напълниха. И това показва, че можем да имаме по-големи печалби, ако а, имаме повече пасажери с по-ниска такса, отколкото много малко пасажери с много висока такса. И нещо последно от моя страна. Паневропейския пикник е един чудесен пример. Имаме много добра връзка между Виена и пътя надолу, чака до брега. Част от а, това трасе трябва да бъде електрифицирано, част от него трябва да бъде дублирано, но приоритет е при Балтийската част с многобройните тунели, които са много скъпи и също така водят до негативни последици за околната среда. Какво е вашето мнение? Можем ли да се справим без тунели? Защо не? В крайна сметка, защо да строим тунели? Можем да намалим с много малко инвестиции. Пътя, времето за пътуване от Виена до Загреб от 6 на 4 часа и въпреки това не го правим. Защо? Ако има допълнителни въпроси, ако няма, извинете, допълнителни въпроси, ще дам думата на нашите панелисти, за да отговорят. Благодаря, казва госпожа Обст. Имаше два въпроса. Първият беше с 85 милиона евро. Откъде идва тази цифра? Тя се основава на едно проучване, извършено като част от създаване на стратегията за Дунавския регион, то беше извършено от секретарията. Получихме информация от засегнатите държави членки. Това, което те трябваше да направят е да отчетат съответните си разходи, така че информацията идва от държавите членки, които участваха в процеса, доколкото разбирам. Основният план ще бъде обсъждан утре в съвета, така че а, тези цифри, които те ще обсъдят, мога да предположа, ще бъдат а, точните. Сега, втория въпрос. Може ли да се направи сравнение между Рейн и а, Дунав? Мисля, че това е нечестно спрямо река Дунав. Не може да очаквате от тези две реки да са еднакви. Рейн преминава през много специфични региони. По поречието на тази река има индустриални региони, а Дунав няма как да се развива по, същ, по същия начин, но река Дунав има свой собствен потенциал и въпросът не е да я превръщаме във втори Рейн. По-скоро трябва да се възползваме от потенциала, който тази река вече има, а този потенциал е голям. Например, по отношение на биомасата има много възможности, които могат да бъдат разгледани във връзка с река Дунав. Заповядайте. Благодаря много. Magyarországon is vannak olyan hiányzó szakaszai, Споменахте Виена, Шопрон, Загреб, Любляна, Копърк. Има много железопътни линии в Унгария, които все още не са електрифицирани. Унгария има стратегия и а, по силата на тази стратегия някои избрани линии ще се превърнат в електрически линии. Що се отнася до връзката вие на град и надолу, това е интересна, интересна ситуация. Тази железопътна линия има модернизирани участъци, в които влаковете могат да се движат с 160 км в час, а също така имаме моторизирана част от мрежата, системата MTS. Наскоро проверих каква е цената за пътуване по тази ЖП линия за тези части от трасето, които са с високоскоростни влакове и а, беше изключително висока. Има политики, които се опитват да качат тежките товари отново на железопътните линии. Това е политиката, която беше взета предвид. Това, което обаче ни трябва е споразумение между Австрия и Унгария, с което се подмогнат най-добрите връзки. Благодаря много, казва председателя. Давам думата на последния колега. Аз съм съгласен с господин Крамер, че добрите примери каквито представляват Виенския регион и Берлинския регион, трябва да бъдат копирани и трябва да видим защо в други подобни области няма такива добри резултати. Струва ми се, че контрастът е още по-шокиращ, ако обърнем поглед към самия Виенски регион. От Австрия до Унгария и от Австрия до Словакия нещата много са се подобрили през последните години и сега имаме интегрирана система, но в същия този регион, между Унгария и Словакия, почти всички съществуващи връзки и връзки в ЖП транспорта бяха закрити през последните години. Не, че самия регион няма този потенциал, очевидно го има, но по-скоро става въпрос за това, че централно и източно европейските страни и тяхното население, включително и правителствата, нямат този вид мислене, който предполага да се постави обществения транспорт на неговото правилно място. вече беше обсъдено днес. Това, че много хора в тези държави считат обществения транспорт като втори избор за онези, които нямат кола или автомобил и че всички трябва да имат автомобили и трябва да има по-добри и по-големи пътища. И само в случаи с големи източни европ... с големи европейски градове, извинявайте, като Виена и Берлин, ситуацията може да се подобри. Така че наистина надявам се, че ако наблизо няма западноевропейска държава, все пак след няколко години тези добри примери ще бъдат повторени. И като заключителен коментар искам да подчертая, че инфраструктурата е много скъпа и а, поради тази причина трябва да се ползва. Имаме трансгранична инфраструктура в Централна и Източна Европа. Разбира се, тя не е толкова добра, колкото в Западна Европа, ако има пари, трябва да се подобри инфраструктурата, но, повтарям отново, съществуващата инфраструктура трябва да се експлуатира максимално. Благодаря. Благодаря, казва председателя. Стигнахме до края на основните презентации за този след обед. Сега на сега ще след, след малко ще дам думата на Галина Пинто от комисията. Но ако разбирам правилно, цените са по-високи, така че съществуващите връзки не се използват и това намалява конкуренцията, потенциалната конкуренция за тунелите. И въпросът ми е, възможно ли е да се изгради връзка, дори тя да е електрифицирана, и да е еднолинейна, възможно ли е тя да е толкова скъпа, че да не може да конкурира новия проект, който предстои да бъде финансиран. Искам просто да уточним това, преди да дам думата на комисията. Благодаря, господин председател. Разгледах политиката на ценообразуване в няколко наброя държави членки и става ясно, че има много маршрути, по които е за предпочитан да се пътува. Там билета струва по-малко. И когато се изграждат нови линии, нови трасета, те понякога се предпочитат, за да се предотврати конкуренцията. Имаме подобен случай в Австрия, при който цените са по-низки. И ако искате да се предвиждате между точка А и Б, Унгария, Виена, се използват дизелови мотриси, но може да се използват електрически влакове. Това е, може би, онова, за което искате да ме попитате, нали? Благодаря. Това е много интересно. Защото точно обратното се случва в Германия. Там бяха намалени цените на билетите, защото сега горивото е по-ефтино и въпреки, че има бюджетен дефицит, е по-добре да се намалят цените на билетите. Давам думата на комисията. Благодаря за поканата. Аз тук представлявам генерална дирекция МОВ. Съответно, звеното, което се занимава с ТНТ и инструмента за свързване на Европа. Ние изслушахме много примери за това колко важни са добрите връзки и как има и пропуски в това отношение. в Балтийските страни или в е, Централна и Източна Европа по сравнение с Западна. Комисията отчита проблемите с е, трансграничните връзки. Те в края на кращата са и най-трудни за изграждане от гледна точка на инфраструктурата както и вие коментирахте самите днес, в много случаи проблема е липсата на сътрудничество между страните членки или липсата на желание от страна на правителствата. Тоест, новия инструмент за мрежите ТНТ и свързване на Европа – съществуват, съществуват и съответните инструменти за коридорите, съществуват и европейските координатори, но има и значение какво правят националните държави. Инструмента за свързване на Европа е, установява, че най-важни действително са е, трансграничните връзки. За транспортните коридори предвиждаме проблеми с оперативната съвместимост. Тук също бе изтъкнато това като проблем. Това се наблюдава и в проектите по инструмента за свързване на Европа и по транспортните мрежи. В настоящия програмен период все още над 50% от финансирането се предвижда да отиде за пътния транспорт. Затова и инструмента за свързване на Европа слага акцент върху ЖП транспорта, а и е, върху водните пътища, както бе споменато. Друго измерение е, е взаимовръзката между различните видове транспорт, защото, както стана ясно, е, пристанищата не могат да се развиват добре ако съществува водната връзка, но няма след това пътния транспорт. Това е важен момент от работата на инструмента за свързване на Европа. Някои от изказалите се тук коментираха не само, че, че трябва да се говори не само за инструмента за свързване на Европа и съответните връзки между отделните видове транспорт, а че трябва пътната картина да се оглежда в нейната цялост. Това се е, показа и от презентацията на полския регион, който представи вие Карпатика. Мисля, че действително техният подход е отличен. И на европейско ниво трябва да се подхожда по същия начин с е, кохезионните фондове, за които отговаря Генерална дирекция Реджио, но и другите е, е фондове. Генерална дирекция МУЛ си сътрудничи много с Генерална дирекция Регио. Как да се ангажират е, регионите по работата за ТНТ? Тук е, Отново се връщам на темата за работата на европейските координатори и съответната мрежа за коридорите. Чрез нея ние се опитваме да ангажираме регионите и да така разпространим основните послания, които бяха изтъкнати и тук днес – да разпространим информация за проектите, които е най-вероятно да получат финансиране от инструмента за свързване на Европа, кои са и проектите, които трябва да се ориентират към структурните фондове. По-близкото сътрудничество между страните членки или дори между отделни региони е нещо, за което ние бихме искали да работим и пред, за което насяваме пред страните членки. За това е, насърчаваме европейските координатори да работят в тази насока. Тук бяха очертани така първите стъпки на някои е, проекти, които, ще, които имат изгледи да бъдат успешни. Е, Действително, много е важно да се разбие работата на етапи и да се търсят финансиране за отделните етапи, да има устойчивост. И ние лично подкрепяме този подход много. Същите са инструкциите на европейските координатори. Както казах, проблемите с достъпа до балтийските страни и липсата на връзки. Там се създава проект за ЖП транспорт, който вече започва да действа. Той ще е един от водещите ни проекти. И в заключение, нека да кажа, че е, цялата информация от презентациите днес ще бъде предоставена на комисията. Предстоят ни много предизвикателства от тук нататък, но вече съществува необходимата рамка и сега трябва да я изпълняваме. А, тя се изпълнява само съвместно, както нееднократно бе изтъкнато днес. Председателят, благодаря. Благодаря на представителката на комисията за заключителните думи. Благодаря на всички участници, особено тези, които са тук на катедрата. Това е нашето последно заседание за тази година, затова ви каним е, и имахме един малък коктейл за коледа. А, няколко колеги ни напускат. Кристина Радклиф, За съжаление, тя не излиза в отпуск по майчинство, просто остава в парламента, но ще работи в друга област. Пожелаваме и всичко най-добро за бъдеще и благодаря за работата ви в подкрепа на нашата комисия. И Другия ни колега, който ни напуска е Михаил Ружаковски. Той ще премине в Комисията по земеделие. Искаме да му благодарим за сътрудничеството, за подкрепата и му казваме довиждане със съжаление. Всичко най-добро. С това приключваме нашето последно заседание за 2004. Пожелавам ви всичко най-добро и весела коледа и щастлива нова година!